участия за тази информация. Протоколът и текстовете приети на 24 октомври са ви раздадени. Имате ли забележки или възражения? Очевидно няма. Протоколът е одобрен.